тогава Иран ще има право да поиска екстрадирането на е, европейския журналист от Турция или е, какво ще кажем в такъв случай? Това ще стане, тъй като тайните е, ще бъде накърнена е, е, конфиденциалността или принципа за конфиденциалност в Иран или Турция и така нататък. Имате синя карта от Ана Гомеш. Приемате ли я? Съгласна съм, че ние сме политически орган и че ние имаме, полит... имаме право да политическо мнение и го правим. Казваме, че не трябва да бъде екстрадиран в САЩ. Но от друга страна, приемаме, че съдилищата в е, Обединеното кралство е, са обвързани също от хартата за основните права и европейските договори Следователно, възоснова на съвсем е, правно основание, може да се направи това, не на политическо основание, се очаква една резолюция, с която да спрем ексадирането на човек в една страна, в която е, прилага е, е, смъртното наказание все още. Съгласен ли сте? Да, трябва да излезем с едно изявление и е, можем, е, такива сме правили за Венецуела, Турция, и за какво ли не. Колегата говори тук за е, съдебно, е, правно е, процедура, производство, тя, това съобразявали ли сме с нея с други страни и действия в други страни? Излизаме с резолюции, с изявления. Защо не го правим сега? Защото британското правителство е затънало в кашата, която забърка с Брексит и сега се опита да някакси да, да, да се измие ръцете с Асанш кажеш, Това не е, е коректно. Трябва да излезем с е, е, ясна позиция. Ние сме за ли или против екстрадирането? Благодаря, имате право да отговорите. Да, радвам се, госпожо председател, че ми давате възможност да отговоря. Това е правен въпрос. Точка. За това става дума. Ако си, а, сте адвокат на политиците, е, на, които, е, които се намесват в е, един законов правен процес, това би било напълно разбираемо. Но но това е вашата привилегия да успорвате това. Но това противоречи на начина по който западните демократични институции функционират разделението между изпълнителната и съдебна власт е, е основно и основополагащо. Благодаря. Сега Анна Миранда има думата за една минута. Зелените. Добре, още една минута ви давам. Да ви задам следния въпрос, е, скъпи колега. Какво ще кажете за е, процесите в е, Турция? Турция права ли е, когато казва това е, е юридическият въпрос и трябва да се съобразите с правната уредба в Турция и да не се намесвате. Имаме толкова много е, случаи и толкова много декларации и изявления сме правили срещу е, Турция в това отношение. Предполагам, че това е риторичен въпрос. Очаквате ли отговор? Ще отговоря за няколко секунди. Това, е, което се опитват да прокарат колегите е, е, тук е, е британското правителство да се намеси в съдебното производство в е, Англия. Това, за което говорите в Турция, е да, да се намесим там, да интервенираме. Съгласен съм с случая с Турция и ми се иска моето правителство и други такива да дадат да, ясно да се разбере, че Турция никога не трябва да стане член на Европейския съюз, независимо от това дали Обединеното кралство ще остане в съюза или не. Благодаря, изчухме двете страни и задълбочи се спора. Сега нека да дадем думата на следващата ни колега Ана Миранда от Зелените. Тази е, този понеделник имах среща с Джулиан Асанж в еквадорското посолство в Лондон, но не можах да отида, защото той беше арестуван. Е, и той... Сега, ние, ние, ние, ние трябва да, да, да, да, да защитиме правата и правото на живот на Асанж. За, и не само да го спасим от електрическия стол, за това, че, за това, че той за, за, за, защитава а, свободата на словото в Европа. Но но, но, но, но след като. Но зна, знаеме за, за, за, за, за, за, за другия човек, който даде сведения и който прекара вече 20 години в. Прекара, ще прекара 20 години в американските е, затвори. Но британските съдилища не, гар, не гарантират, че няма да, екстр, да екстрадират Жулиен Асанж в Съединените щати. Ние трябва да, да, да, да гарантираме, че няма да има екстрадиция на е, Асанж. Ние трябва да изискваме от Еквадор, от Обединеното кралство, от Швеция да направят всичко възможно, за да, да не може е, Асанж да бъде екстрадиран в Съединените щати. Защото ако той бъде екстрадиран, всеки журналист може да бъде екстрадиран за това, че се опитва да защити свободата и свободата на словото.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 В тази връзка е важно в, при всички големи скандали, които е, избухнаха след 14-та година, е, панамските документи, Викилинкс и така нататък, е, във всички е, тези е, сигнализиращите за наредности трябва да бъдат защитени и това е в интерес на обществеността. Според мен е, Жулиана Санш е един е, герой и неговото положение трябва, на неговото положение трябва да гледаме сериозно. Вярно е, че трябва да бъдат защитавани е, сигнализиращи за недости е, и това се отнася за Асанж. Е, зная, че е, какво каза президента на САЩ, така че важно е да не бъде предоставен на правосъдието на САЩ е, Асанж. От името на комисията сега госпожа Юрова има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря за дебата. Искам да подчертая, че ние напълно се осланяме на независимостта и професионализма на британските съдилища – Обедена съм, че основните права на Асанж, както и правото на съдебен справедлив съдебен процес ще бъдат взети предвид и зачетени. Благодаря. Госпожа Чиот. Госпожо председател, дами и господа, в заключение искам да ви благодаря за възможността да обсъдиме този този важен, този важен проблем. Ние всички следим отблизо и ще следим отблизо развитието на казуса. Благодаря ви много. Приключваме с дебата. Изчерпахме дневния си ред. Ще продължим работата си утре в 8.30. Дневният ред е публикуван на веб страницата на Европейският парламент. Благодаря ви за това, че останахте.